Уважаеми колеги, време е да започне с точка 20 от дневния регламента за живака. Аз мисля, че тази среща ще бъде полезна за оценката на проекто доклада на господин Ек. Веднага давам думата на докладчика, за да представи своята позиция. И след това започваме с докладчика в Дочите в сянка. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. През 50-те години на миналия век в Минамата, в присъствието на много хора и животни, се диагностицират съществени нарушения на дейността на различни органи в човешкия и животинския организъм. И причините, както се оказва в последствие, са свързани с наличието на живак в организма, тъй като наблизо се намира химически предприятия. Живакът е много токсичен и един от десет петте елемента, които се смятат за най-токсични е, е, в е, агрегатно състояние, в атмосферата, живакът се движи около цялото земно кълбо и замърсяванията се отлагат. И в водните басейни, и в почвата, чрез растенията. Те попадат и в животните и организма на човека. Много сериозни са нарушенията на централната нервна система, на ендокринната система, на щитовидната жлеза, на венците и редица други органи в организма. Новородените е, децата са най-уязвими, най-страдащи е, под влиянието на живака. Особено чувствително реагира централната нервна система. И тъй като здравните е, е, последствия са изключително тежки, е, Световната здравна организация все още не може да фиксира някакви прагове за съдържанието на шивак. Е, в водните басейни, в атмосферата, в почвата, най-вече близо до циментни фабрики, до мини, за въглища, за злато, съдържанието на живак е особено високо. И при производството на олово и на цинк се е, е, образуват различни съединения на живака. Живакът е, е съставка и на електрическите е, кружки, както и на батериите амалгамът се използва и в стоматологията. В хлоралкалната промишленост живакът се използва също много. А по изследвания до преди 4-5 години ежедневно в стоматологията за амалгама са използвани 65 тона. Е, живак. Е, е, но последствията, както казахме, върху здравето на човека и на живите организми е, са е, много сериозни. И така, през 2013 година в Минамата се е, подписва конвенцията за ограничаване на употребата на живака. Взимат се мерки за намаляване на е, съдържанието на живак, за премахване на живака от е, състава на различни продукти, за ограничаване на неговото разпространение в различни сфери и за засилен контрол в рамките на Европейския съюз би трябвало да се предприемат сериозни мерки в съответствие с конвенцията от Минамата. Тъй като в Европейския съюз има много напреднали, е, високо развити е, промишлени е, индустриални нации, трябва на всяка цена да се присъединим към международните усилия за ограничаване на живака. Ние имаме правни актове, които предвиждат ограничаване на съдържанието на живака и като крайна цел производството на безживачни продукти. Живакът се използва включително и в козметиката. Би трябвало, когато се използва живак и в стоматологията, и в козметиката, действително да се съобразяваме с допустимите норми, при които няма вредно въздействие, защото в противен случай последствията са много сериозни. Е, не би трябвало да действаме контрапродуктивно, не би трябвало в никакъв случай е, да е, правим компромиси. Предложението на комисията не е достатъчно амбициозно, а за здравето на хората с околната среда не би трябвало да се правят компромиси. 260 до 400 тона годишно се предвижда да бъде потреблението на шивак в промишлеността и в различни други сфери, но същевременно в алкалната промишленост живакът би трябвало да отпадне през следващите години. И при тези цифри става съвсем ясно, че с един минималистичен подход, като този, който предлага комисията, няма да постигнем нищо Междувременно по повърхността на морските басейни три пъти е нараснало съдържанието на живак, а в дълбочина с една четвърт, 25%. Отдавна вече сме прекрачили пределно допустимия прак за замърсяване с живак. И през 2011 година се установява, че при животните, които се срещат най-вече в Арктика, като бели мечки, белуга и други, има двукратно и трикратно по-високо съдържание на живак в организма, отколкото преди 10 на 20 години. За това апелирам уважаеми колеги. В рамките на а, всичко това, което е записано в договора за Европейския съюз, да а, се съобразим с изискванията, а, които а, налага нашето задължение да опазваме околната среда и здравето на хората. Предлагам живачните отпадъци, живачните съединения да бъдат забранени в е, Европейския съюз. Е, логично е заключението е, че всички продукти, които се споменават в конвенцията от Минамата, е, би трябвало да бъдат включени и в правния акт за живака на Европейския съюз. Трябва да се ръководим от принципа за превенция. В никакъв случай не можем да си позволим да изнасяме и да продаваме на трети страни това, което е забранено в рамките на Европейския съюз. Конвенцията от Минамата не предвижда това, което е, е, е забранено за вътрешния пазар да е, се продава и да се изнася на трети страни. Освен това, при обезвреждането е, на живачните отпадъци трябва да се вземат специални мерки. Е, в стоматологията е, трябва да се забрани използването на амалгама първоначално за възрастни хора, за деца, а след това постепенно, поетапно и за всички останали категории. съществуват безжични, безживачни альтернативи и за това би трябвало да не предвиждаме дерогации за дълъг период от време. Живачните съединения, така както се предлага от комисията, в някои случаи представляват и иновативни решения, но това не означава, че не трябва да има ограничения за употребата им а това се прави в някои от държавите членки. Катализаторите, електролитния метод също е свързан с използването на живак. На всяка цена трябва да има пределно допустими норми, много по-низки от тези, които до сега съществуваха. Местата, в които се използва живак, около предприятията, които имат производства на основа живак, също са замърсени. Така че всички тези терени трябва да бъдат изчистени. Трябва да се има предвид, че живакът преминава и в атмосферата и оттам вече и в почвата, във водните басейни, в организма на хора и животни трябва всичко свързано с живака да се обхване от един регистр. Имам предвид най-вече нещата около мини предприятия, работещи с живак и постепенно да, но колкото е възможно по-експедитивно да се започне с изчистването на заразените с живак терени. Търговията на черно, черният пазар е очевидно е едно много доходоносно занимание. Затова трябва да засилим и мерките за контрол и да обхванем в мерките за ограничаване на употребата на живак и местата за постоянно или временно депониране и съхранение. Все още не съществува достатъчно основание да вярваме, че в скоро време ще е, възприемем тук в Европейския съюз всичко това, което е обект на преговори по Минамата използването на живак и живачни съединения, както и нарастването на емисиите от живак, би трябвало не само да бъдат ограничени, а по-етапно забранени. Освен това, трябва да помислим за една система за проследяване и а, е, а, е, контрол а, е, за докладване, а, така че а, да се проследи а, етапа на ограничения и забрана. Редица данни междувременно вече е, е, започват да се губят и е, това ще, няма да ни позволи надежно е, проследяване на процесите. Е, би трябвало да предвидим и съответните законодателни процедури, за да сме сигурни, че ще проследим и изпълнението. Госпожи и господа, трябва да си дадем сметка за огромния риск и за всичко това, което се случва на практика. Това, от което се нуждаем е политическа воля за а, намаляване на риска за а, околната среда и преди всичко за здравето на човека. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Започваме с докладчиците в сянка. Мишел Дантен за, за НП. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Европейската комисия за документа, който представи. Той въвежда правна сигурност и от правния документ е конвенцията от Минамата. Ние трябва да изберем добър инструмент, за да постигнем набелязаните цели. Имаме и нужда ефективни и ефикасни мерки, така че да избегнем вредните ефекти на живака, така че хем да се опазва здравето, хем да се гарантира конкурентоспособността. Ще внеса няколко изменения които ще доразвият предложението на комисията, ще доразвият и поправките на докладчика. Първо, ограничението за вноса и износа. Предложенията на комисията са амбициозни и адекватни. Съюза трябва да запази възможността да внася и изнася живака, за да се избегне дефицита и да не действа в ущърп на своите предприятия, което ще бъде от полза за чуждестранни предприятия. Що се отнася до съдържанието на, жив, на живаки, тук има балансираност. В пред, чуждите предприятия винаги могат да търгуват с, с продукти в неблагоприятно положение са само европейските предприятия. Следователно, европейските предприятия би трябвало да бъдат насърчени. Що се отнася до рециклирането, предлагам да се въведе минимална цел използва, използване на рециклиран живак за, пред, за предпочитане е, живакът, който се използва, да е рециклиран, да се осигури проследяемост, по-добро качество на живака. Що се отнася до използването в производствените процеси, подкрепям подхода на докладчика, където има альтернатива, трябва да се забрани използването на живак. Има нужда обаче от преходен период за предприятията, за да могат да поемат разходите, свързани с прехода когато няма альтернатива, не може да се забрани, например, при кали, производство на кали. Също така трябва да се насърчат и научните изследвания, що се отнася до зъбната амалгама. Стоматолозите имат нужда от зъбна амалгама, тъй като това е единственият, единственият метод. Ще предложа няколко изменения превентивни е, мерки. Трябва да се ограничи амалгамата за децата и бременните жени. Трябва да се е, подобри подобрят качествата на сепараторите. Що се отнася до отпадъците, подкрепям предложението на комисията. Смятам, че някои трети страни не разполагат с финансовия капацитет да обработват е, отпадъци от живак. Европейския съюз трябва да може да внася своите устройства и да намали риска от лошото управление извън страната. Що се отнася до третирането на отпадъците, подкрепям е, предложението на комисията. Европа разполага с е, достатъчно мерки за стабилизиране на отпадъците. И накрая по отношение на проследяемостта на отпадъците. Е, това, което предлага докладчикът е положително, но регистърът според мен не е най-добрият е, инструмент, тъй като изключва неиндустриалните субекти. Аз предлагам система на декларация от всеки, който борави с е, живак. Благодаря. На разположение съм на докладчика и на останалите докладчи в Сянка. Благодаря, господин Павлочи. Благодаря. Благодаря на Европейската комисия за документа. Благодаря на докладчика ЕК за доклада му, който е важна основа на нашата работа. производство, аз мятам, че нашата цел трябва да бъде да се намали до е, максимум използването на живак и да се рециклира и така а, е, намаляване на използването на живак и увеличаване на рециклирането. 100 тона на година е реалистична цел за рециклиране. Как можем да намалим използването на живак? Най-напред в зъбната амалгама. Това е проблем, който трябва да се, реша, да се реши веднага в интерес на здравето на гражданите и да се избегне замърсяване. Тук предлагаме три мерки. Забрана за използване на зъбната амалгама за деца и бременни жени, определяне на лимити за капсулирана амалгама и сепаратори, за да не се допусне замърсяване на почвата и водата, що се отнася до износа. Режима трябва да бъде също като търговията вътре в е, Съюза Европа трябва да изнася добра практика и правилата, които въжат вътре в Европа, трябва да въжат извън нея и да не се допуска е, парадокс, при който двойният е, морал да доведе до продукти, които ние изнасяме, да се връщат при нас като отпадъци. Е, да се сложи край на вноса на продукти, съдържащи е, живак, с изключение на онези, които имат доказана полза, да се прекрати използването на живака в е, производството в различни съоръжения. да се сложи край на вноса на продукти, съдържащи живак. Ако работим сериозно по рециклирането, можем да постигнем целта, която сме си поставили. През тези седмици и месеци се занимахме с въпроса дали Европа следва да приеме вносът на жива като отпадъци. Много мнозина смята, че в Европа има условия за третиране на живашни отпадъци. По този начин се опазва околната среда и за това този внос следва да се разреши. Що се отнася до управлението на отпадъците в Европа, мисля, че трябва да има дерогации и живот и живакът да може да се складира като течен ливак, трябва да въведем а, като задължение в, твър... в твърдяването и трябва да има регистр, който да гарантира проследяемостта на отпадъците. Благодаря, госпожа Гърлинг. Благодаря. Чудесна прическа. Пием предложение към Европейската комисия. Не ме чу, каза ораторката. Няколко коментара по предложението на Европейската комисия. Струва ми се, че те са постигнали добър баланс и отправната им точка е правилна и трябва да се стремим да спазим целите по конвенцията минимата. Трябва да запълним съществуващите законодателни празнини и да се стремим към по-добри резултати. Само, че за да постигнем най-добрите нетни ползи, е ясно, че Европейският съюз трябва да отчита необходимостта да съобразява действията си с Международната конвенция. И така, къде искаме да засилим задълженията на Европа отвън предвиденото в конвенцията? И и къде, ако предприемем действия, няма да постигнем реални резултати. И така, най-напред да помислим за пълната забрана за износ. Докладчикът е привързан към тази идея. Оценката на въздействието на комисията е доста пространна. И тази забрана е напълно възможно да доведе до изнасяне на производство извън Европа. Бихме искали да изобщо да не се използва живак и може би това е дългосрочната ни цел, но може би е добре да запазим контрола вътре в Европейския съюз и от екологична и от економическа гледна точка така че не приемам, че пълната забрана на износа е най-добрият път. Също въжи и за вноса. Докладчикът е, избра е, път, е, който е отхвърлен оценката на въздействието. Ако се забрани вноса, ще се увеличи доставката в страните от третия свят – при добив на злато възде... вредното въздействие върху околната среда ще бъде много по-силен. И по двата въпроса мисля, че комисията представя добри идеи. Е, някои неща биха могли да се подобрят, но е важно да се спазва конвенцията. Смятам, че докладчикът е прав, когато говори за затягане на разпоредбите в конвенцията за нови продукти и процеси. Ако няма доказателства за екологични ползи, трябва да се стремим към забрана в нови продукти. Това ще стане чрез поредица от поправки. Сега по зъбната амалгама. Остата ми е пълна с живак, за съжаление. Много е хубаво това да се премахне изцяло. Запознала съм се с данните. Знам, че заболекарите държат на амалгамата и може би има области, в които зъбната амалгама е най-доброто. Но съм убедена, че альтернативите, които вече са на пазара, не са достатъчно добри. Съгласна съм с докладчика, че трябва да изходим от позицията – да се забрани използването на зъбна амалгама и да видим къде можем да предвидим дерогации. Благодаря много. Госпожа Ятен Маки. Благодаря ви. Ние сме съгласни по същество. Живакът е изключително опасен за човешкото здраве. Ето защо ратификацията на конвенцията от Минамата е много важен въпрос. Европейския съюз трябва да регулира много по-строго използването на живак, отколкото в момента. Аз бих искала да имаме по-строги разпоредби от тези, които съществуват към момента. Сега няколко бележки по доклада на Стефан Екс. Подкрепям целта на докладчика да е- се определи правното основание, както и това, че трябва да имаме еднакви стандарти вътре в Европейския съюз и в трети държави, където се осъществява внос и износ на съдържащи живак изделия. Трети държави, които не разполагат с технологиите, за да се справят по подходящ начин с живака, би трябвало да имат възможността опасните отпадъци да бъдат превозвани в Европа, за да бъдат обезвреждани както трябва тук. Относно денталната амалгама, аз не съм изцяло против, но за намаляване на използването на зъбна амалгама. Това е в духа на конвенцията от Минамата. Използването на подобни пломби трябва да бъде одобрявано, ако няма друга альтернатива. И това за всеки отделен случай. Докладчикът предложи няколко изменения, които доизясняват предложението на Европейската комисия и аз приветствам разработването на технологии, така че постепенно да се премине към премахване на използването на живака и намаляване на броя на изделията, в които се използва живак. Трябва да преразгледаме законодателството, което има отношение към живака, към обемите и трябва да работим по посока за из... примахване изцяло на използването на живака. Госпожа Риваши, благодаря ви. Когато чувам какво казват колегите, съм съгласна с някои от нещата, които казват. Комисията може да казва, че това е опасно вещество, за околната среда в световен мащаб, но ние трябва да сме по-амбициозни и да искаме да се освободим от живака, възможно най-скоро. Според мен обаче предложението на комисията ни отива достатъчно далеч. Аз приветствам това, което предлага докладчика. Първо, относно изнуха на съдържащи живак изделия. Аз не виждам как Европа може да изнася някои от тях, е, след като е, ги е забранила на вътрешния пазар. Необходимо е задължително за какво става дума, е, използваните батерии, но не можем да си позволим да имаме един пазар, който защитава Европа и един пазар извън Европа. Това не е възможно. Относно преработката на живака и използването му. Широко се използва, както беше вече казано, в денталната амалгама. Използва се като катализатор, като електрод, като дентална амалгама съдържанието на живак, отпадъците от живак, но тази амалгама се считат за опасни в Европейския съюз. И искаме забрана до края на 2021 година. Това дава възможност на заболекарите да намерят альтернатива. Вижте какво става в Дания в Швеция. Те не използват дентална амалгама, те използват други а, альтернативи. След като съществуват альтернативи, аз съм обсъждал въпроса а, с заболекари, но те са толкова привикнали да използват амалгамата, защото е лесна за боравене. Да, нека да оставим срока 31 декември 2021, но а, това да е краят. Освен това, трябва също да внимаваме, че в... Il faut pas qu'il y ait du bisphénol. Et on a vu que ce n'est pas du bisphénol qu'il y a, c'est des dérivés. В альтернативите също а, има някои а, притеснения за тях, а, въпреки че СЗО твърди, че са безопасни. относно използването в някои други изделия. Също е възможно да се премахне използването на живак. Относно катализаторите за производство на биодизел. Има альтернативи, има вече разработени от тяхните технологии, които не използват в производството живака. Също има и проблем с вноса на отпадъците от живата, особено тези в течно състояние. Комисията предлага да се складират тези отпадъци в течно състояние, но това не е възможно. И може да се стигне до това да не може да се извлича живака от тези отпадъци. Има предложение да се поставят всички тези отпадъци в един преходен склад, Някои казват, че трябва да има и трансфер на технологии за втвърдяване на живака и отпадъците от него. Не бива да се допуска да се загуби проследимостта. Всяка държава трябва да управлява своите отпадъци от живак и да разполага с нужните технологии за втвърдяване и за складиране, независимо дали става дума за временно или постоянно складиране. Ние виждаме какво става в а, а, Германия, в а, а, Страсбург. А, а, има а, съхранение на голяма дълбочина, но има а, опасности. И така, можем да се складира на повърхността, а не толкова надълбоко. Това е като радиоактивните отпадъци. Искам да благодаря на докладчика за неговите много добри предложения. Госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Замърсяването на много хора в Япония до 2006 година, известно като заболяването от Минамата, и това показва колко вредно е това вещество за здравето. Намира се в рибата, в термоментите, в зъбната амалгама. Присъства и в индустрията при извличането на злато. 139 държави, включително и тези от Европейския съюз, с изключение на две, подписаха конвенцията от Минамата. Но Европейския съюз не е единствената единствения регион. Освен това, трябва да имам предвид на суверенното желание на Естония и Португалия да не участват тази конвенция и да преценят кога да се присъединят към нея. Относно ограниченията на вноса и износа, както и авторизирането на нови продукти или производствени процеси с използването на живак трябва да са в съответствие с конвенцията. Държавите членки са поели суверенно този международен ангажимент и те могат да представят в секретарията на конвенцията доклад от тяхно име, но не и от името на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви аз, госпожа Юзо. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в сянка. Това предложение за стратегия за живака се базира на конвенцията от Минамата, но предложението на комисията е малко разочароващо, тъй като не обхваща съществуващото законодателство, както и международните правни норми и заложеното в конвенцията от Минамата. Въпреки това, аз искам да поздравя докладчика за добрия доклад. Той се опитва да коригира някои от е, съществените грешки, свързани с ограничаването на е, ползването в анекс 3, например, е, както и производството на кали, на сода и други вещества. Там има също и строги срокове за премахване на използването на живак съгласно конвенцията от Минамата. Относно отпадъците има някои несъответствия. Комисията не трябва да позволява постоянно съхранение в втечнена форма, тъй като е много по-трудно остатъчните вещества да бъдат контролирани. Те са длетливи. Е, това е едно от основните свойства и на живак. Конвенцията от Минамата също посочва, че остатъците трябва да се стабилизират или втвърдят преди да бъдат депонирани. В директивата за отпадъците се казва, че може да се обезвреждат само в такива сметища, които вече са обработени. Може да се позволява постоянно съхранение само под земята. Но тези хранилища са по-скоро подходящи за радиоактивни материали живакът не е радиоактивен, ето защо е по-добре да се съхранява на повърхността, може да се управлява така по-добре, няма да се допусне той да изтече в подпочвените води и да се предприемат спешни мерки, когато се налага. На следващо място Европейската комисия предлага стандартно съхранение в солни мини. Няма обаче обосновка. Оценката на въздействието на Европейската комисия е от повече от 190 страници, но там не се казва нищо за различните видове съхранение, както и за различните екологични аспекти. Солните мини може би са едни от най-лошите места за съхраняване на живачни отпадъци. Следва да имаме предвид, че солта е много а, разяждаща, корозивна а, и ако се премине към съхраняване по този начин на живак, той може да проникне в подпочвените води. Има хармонизация, обаче на по-низко ниво в този инструмент. Съществуват технологии, които могат да разрешат проблемите над 100 км. Аз живея на около 100 км от най-голямата живачна мина, още от времето на финикийците. Никога не е имало случай на някакъв, някаква авария, инцидента. Те имат начини да боравят с това вещество. Аз ще направя предложения за изменения и очаквам да ги обсъдим с докладчика и докладчица в сянка. Благодаря, господин Флоренц, има думата. Да, <clears throat> благодаря ви. Е, едва ли има човек е, в тази зала, който ще успори твърдението, че живакът е едно от най-опасните вещества, които познаваме. Не мога дори да назова броя на всички дискусии за живака, които сме водили през последните 10-20 години. Да, така да се каже, до безсъзнание е, обсъждахме е, е, проблема с живачната амалгама. И също времено никой от държавите членки не се отказала изцяло от амалгама. И по същия начин и е, износа на живак. Колкото и да говорим за вредите и вредните последствия, в крайна сметка нещата не се случват на практика. Една обща генерална забрана на живак ми се струва а, неуместна и някакси нереалистична към момента. Би трябвало да обърнем повече внимание на това как безопасно може да се борави и жи, с живак и как може живакът по безопасен начин да се използва, да кажем, в едно промишлено предприятие, където, да кажем, се произвеждат нови средства за растителна защита, фунгициди и така нататък. Не може ли да избегнете живака. Колкото и да искаме да ги забраним тези продукти, те е, в крайна сметка се появяват непрекъснато но става дума най-вече за безопасното прилагане на продукти, които съдържат е, живак. И така, скъпи колега Ек, е, не можем с единични, е, така да се каже, регулаторни опити да решим проблема. Не. За това, че в термометрите, да кажем, се направиха известни промени още преди 20 години чудесно. Това беше наложително, но по отношение на промишлеността и на производствата, в които се използва живек, очевидно няма да можем да постигне много радикални промени. Е, има в предложението на комисията е, е, немалко празноти и ще ги се опитаме да ги запълним. И Всъщност половината от всичко това, за което е, ти говориш, колега, а, ние го предлагахме и на времето, когато ставаше дума за а, живачни съединения и живачни продукти и се опитвахме да въведем ограничения или стриктна забрана. Както казах, предложенията не са нови, предлагали сме ги многократно, но просто не става. Естествено, трябва да сме е, по-строги и аз съм съгласен с това, че след 2-3 години трябва да се направи нова оценка, нов преглед, но много ви моля, не забранявайте абсолютно всичко на промишлеността, защото много хора ще загубят работните си места. Просто невъзможно е. Благодаря. Думата има господин Миколашич. Благодаря, господин председател. Ще взема думата и по тази тема ще бъда кратък. Много детайлно съм се занимавал с проблематиката и бих искал да ви информирам за някои мои заключения и също времено да помоля за един реалистичен подход когато оценяваме различните възможности. Би трябвало да се съобразяваме с времето, в което живеем. Да наложим една ясна и категорична забрана там, където това е възможно. Също времено съм съгласен с докладчика, че трябва да търсим решения, за а, а, замесването на живака с альтернативни елементи или вещества в производствата. Би трябвало е, да потърсим и альтернативни технологии. Да, е, за определени производства. Е, знаем, че при катализаторите е, може да се използват и е, не само хлорни съединения при електродите, може да се използва и друг материал. Комисията заявява, че тези технологии вече не се използват в Европа но също времено трябва да предвидим преходни периоди за намирането на альтернативни технологии, когато забраняваме една или друга технология, едно или друго производство. Необходим ни е един балансиран подход. Затова приспособяването и адаптирането на сроковете – би трябвало да бъде наш приоритет не декември 2020 година или 2021 година. Може би за някои от елементите трябва да премислим и други възможности. Господин Линц. Да, благодаря, господин председател. Стана дума за забраната на износа в действащия регламент има изключение за е, износ на живак за научни и медицински цели. В е, е, актуалното предложение, което обсъждаме, медицинските цели са отпаднали, така че са останали единствено научни е, изследователски цели. Затова се обръщам към комисията с въпрос защо е отпаднало изключението за медицински цели. Именно в е, е хомеопатията е, е необходим живак, макар и в много малки количества, е, е в някои от продуктите. И е, страхувам се, че живакът там просто не може да бъде заменен с друг альтернативен елемент. Това е въпросът ми към комисията. Безметно. Благодаря. Думата има госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Ще бъда бърза, защото много от въпросите вече бяха повдигнати и разгледани. Споделям мнението на всички, които казаха, че живакът е риск за здравето и околната среда. Позицията на докладчика а, за позиция, е, позицията на докладчика е доста твърда по отношение на позицията на комисията. Притесняваме призива за пълна забрана за внос на живак и ограниченията в търговията с продукти, съдържащи е, живак. Това би дало обратни резултати, защото във фармацията се използва живак в ваксините и хомеопретичните продукти. Използват се производни на живака. И тези производни са преминали през оценка и те се оказват полезни, така че трябва да бъдем внимателни. Ако ще забраняваме живака, трябва да има достатъчно време, за да се намерят альтернативи. Към момента альтернативи нямаме. Това е което исках да кажа. Ако приемем твърде строга, ако приемем много твърда позиция, можем да доведем до неочаквани резултати. Така че да имаме предвид, че в някои области все още има нужда от жива. Сега думата има представителят на Европейската комисия, госпожа Уинг. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз ще се спра на общия контекст на предложението е, и ще го коментирам е, направените тук изказвания. Благодаря ви за тези изказвания. Те са полезни за дебата, който предстои на междуинституционално ниво в е, световен мащаб Европейския съюз играе водеща роля в областта на политиката към живака. Ние намалихме живак 80% от 90-те години и ограничихме използването му в различни стоки и процеси. Международните мерки са всъщност най-важните, от които имаме нужда в тази област, защото между 48% от живака на територията на Европейския съюз идва от други части на света. Конвенцията от Минамата е сериозен успех на екологичната дипломация на ЕСА. Тя има подкрепата на Китай, САЩ и Япония и а, е, тя а, е, използва за е, модел европейското законодателство. Тя ще намали използването на живака а, и всички потребители, всички основни субекти ще трябва да прилагат едни и същи правила. И така, предложението на Европейската комисия се стреми да осигури високо ниво на защита за гражданите и за околната среда. И заедно с това се стреми да постигне бърза ратификация в държавите членки. Забранява се използването на живак в нови стоки и производствени процеси, които не са от пряка полза за околната среда. Според нас това е основната стъпка напред в утвърждаване на глобалното лидерство за намаляване на използването на живак. Сега, по-конкретно за забраната за зъбната амалгама – Предложихме амалгамата, предложихме сепараторите да станат задължителни, за да се намали замърсяването на водите и второ да се допусне само използването на капсулирана, капсулирана амалгама. Не сме забравили, не сме забранили зъбна амалгама, и предвид, че и това може да се прочете в оценката на въздействието, не сме се натъкнали на окончателни научни данни. В дебата се спомена, че в държавите членки има различни програми и те са тези, които трябва да включат защитата в рамката на здравните системи. Що се отнася до отпадъците, смятаме, че 600 те тона отпадъци да се съхраняват под земята. Това би позволило да се избегнат нови скандали за износ на живак, които нанесаха вреда на репутацията на Съюза. Ако държавите членки решат да допуснат само съхранение на втвърден живак и ако не се появят нови играчи, нямаме, нямаме данни за това. В момента има само един, другите не са доказали, че могат да въведат в експлоатация нужната експлоатация. Тогава живакът може да се съхранява до 10 години след втвърдяването. Това ще означава проследяемост и контрол, а това ще бъде свързано с административна тежест. Третия въпрос, повдигнат тук, беше за износа. Смятаме, че връзката между законодателството за вътрешния пазар и търговията може да доведе до изнасяне на производство в трети страни, където контролът би бил по-хлабав и в резултат ние няма да постигнем екологичните цели, които сме си поставили. Това може да осложни и дискусиите за вътрешния пазар. Най-добрият начин за безживачен пазар е първо да приложим на практика конвенцията и след това да използваме клаузата за преглед, за да убедим партньорите да разширят контрол върху продуктите и да се включат в конвенцията Минамата нови стандарти, които фигурират във вътрешното ни законодателство. Според нас това е най-ефективният подход към по-строгите европейски стандарти и стандартите в Минамата. Беше повдигнах въпроси за износа на живачни съединения – което и това трябва да се допусне под формата на дерогация е, за фармацевтичната е, промишленост. Дерогациите е, от забрана за износ се прилагат трудно. Комисията прилага дерогация сам където има ясни емпирични данни ние смятаме, че има достатъчно глобално количество, без да е необходимо целият Европейски съюз да изнася. Вносът на живак и забраната на вноса. Ние смятаме, че потреблението на живак намалява в резултат от ограничението при стоките и производствата, но Европа ще продължи да внася, е, докато възможностите за рециклиране не постигнат оптимален мащаб. Освен това трябва да оставим вратата отворена, за да помогнем на развиващите страни, които изпитват трудности при управление на е, е, живака. Освен това има процедура за информирано съгласие за внос. Включили сме го в предложението си. То съответства на изискванията по Минамата. И по този начин ще се ограничи вноса на живак. Надявам се, господин председател, че съм отговорила на повечето от направените коментари. За това ще спра тук, като ви благодаря. Благодаря. Думата има докладчика Стефан Ек, за да обобщи дебата. Благодаря, господин председател. В началото бих искал да благодаря на колегата Флорен за комплимента, който ми направи. Той ми е- той намекна, че съм твърде млад. Е, е, тъй като не мога да си спомня а, за всичко това, което е ставало преди 20 е, години. А, е, а, е, това се дължи в крайна сметка на здравословния начин на живот и хранене, а, а, към които се придържам, а инак по години не съм чак толкова млад. И така. Уважаеми колеги, слушах много внимателно всичко, което а, казахте във вашите изказвания. Ще се опитам да очертая червените линии ще се съобразя с всички конструктивни забележки, тъй като съм убеден, че всички ние сме заинтересовани е, да защитим общественото здраве и е, околната среда. В момента е, повелята е намаляване на е, потреблението на живак. Е, направеното до сега повече или по-малко не задоволява и затова би трябвало да продължим с усилията, да разширим и е, законодателните мерки и да използваме шансовете е, които се откриват в момента пред нас, в никакъв случай не бива да сме пасивни, когато става дума за економически последствия от тези ограничителни или забранителни мерки. Ще трябва да търсим альтернативните решения. Но в никакъв случай не бива да изпускаме от очи и развиващите се страни, третите държави, когато говорим за износ и внос, трябва да имаме предвид и това. И така, трябва а, да изясним а, какво точно имаме предвид реално, когато говорим за опазване на околна среда и също времено запазване на работни места в вредни производства. Какво разбираме под устойчива политика за опазване на околната среда? Какво разбираме под е, бъдеще на Европейския съюз и интереси в това отношение на гражданите? Да, естествено има едни изконни интереси на промишлеността, но струва ми се, че е, общите интереси на европейското общество са свързани с сигурността, с доброто здраве, с дългия живот на нашите деца е, на гражданите на Европейския съюз и именно по тези причини всички би трябвало да искаме да се отправим по-бързо към един свят с по-малко живак. Екологичната политика е и еко, е, економическа политика. Тя има за задача да защити екологичните интереси на обществото и сега и в бъдеще. И в никакъв случай не можем да си позволим а, нашите цели по отношение на опазване на околната среда и общественото здраве да остават на заден план, тъй като има финансови или економически интереси, които винаги наделяват. При всички положения е възможно а, да а, провеждаме и а, ефективна екологична политика и ефективна поли, финансова и економическа политика. Настъпил е 12-я час, бих казал 12 без 5 по отношение на живака. И в това отношение би трябвало да бъдем много а, а, амбициозни, тъй като а, не ни остава много време. Приключвам с тези думи и желая на всички е, вас е, приятна, хубава лятна вакансия и се надявам, че всички ние ще използваме времето, за да възстановим европейския ни дом. Представителката на Европейската комисия. Съжалявам, господин председател. Всъщност аз забравих да благодаря на докладчика за чудесния му доклад и за това, че помогна досието да се придвижи бързо, благодарение на което досието може да бъде завършено на време за ратификацията. Благодаря и аз на докладчика ЕК. Преди да преминем към следващата точка, искам да ви напомня, че измененията трябва да се внесат до 13 юли в 12 часа. Ще гласуваме в комисията на 13 октомври. Преминаваме към следваща точка. Както каза председателят Лавия, няма да разговаряме с Олаф. След като се сключи споразумението миналата седмица, след като споразумението между Европейския съюз и Филип Морис не беше продължено, няма нужда от дебата. Затова преминавам към точка 22, размяна на мнение с господин Хенрик Вегнер, председател на групата на високо равнище на научните съветници, относно работата на механизма за научни становища. Веднага му давам думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на вашата комисия за това, че ме покани да направя тези встъпителни думи. Искам да ви помоля да напуснете залата тихо, за да може докладчикът да произнесе спокойно и словото си. Окей, okay, <laughs> Благодаря на вашата комисия за тази възможност да представи новия механизъм на научните съветници. Аз съм Хенрик Вегнер, председател на групата на високо равнище на научните съветници. Аз съм професор по безопасност на храните и зооноза професионалният ми път е минал в представяне на научни данни за вашата комисия и други комисии, които взимат решения по въпрос, свързани с околната среда и храните. Освен това съм изпълнителен заместник председател на Техническия университет в Дания. Аз съм тук днес, защото съм новоназначен председател на групата на високо равнище на научните съветници. В момента секретариатът се състои от трима души. Госпожа Карвалю, някои от вас я познават. Тук са и другите двама членове. Надявам се с тази презентация да мога да покажа защо този механизъм е много важно допълнение към тези органи, които предоставят информация необходима за процес на взимане на решение. Сега механизмът. Да, да им да ще се справя с техниката. Благодаря за техническата помощ. И този механизъм надгражда върху а, дълга история. Има дълга история. А, всъщност началото е съвместния изследователски център, съвен през 1957 година и разбира се рамковите програми които са в основата на законодателната дейност на Европейския съюз в много области на политиката. Създадени са редица специализирани децентрализирани агенции от началото на 90-те години. А също така Създаден е и комисията СТОА, за да подпомага парламента. През 2012 година беше създадена функцията главен научен съветник. Всъщност, механизмът е разширение на тази функция. Запознати сте с това, че тази функция постигна успех и председателят Юнкер взе решение, че е необходимо тази функция да се доразвие в нов формат. Комисарят Мудас беше поканен да предложи нов механизъм, който да изпълнява функцията на механизъм, който да предоставя научни консултации на най-високо равнище на комисията и също така да бъде координационен център на научните консултации във всички области на науката в полза на законодателния процес. Резултатите от е, размисъла на комисията беше създаването на механизъм за научни консултации – Виждате на този слайд структурата е група на високо научни съветници. Те са общо 7 и секретарият, който осигурява оперативно обезпечение на групата на високо равнище. И в сравнение можем да направим сравнение с предишният главен научен съветник, само че е увеличен капацитета за работа с по-голям обем данни. Механизмът за научни консултации е в отговор на искането на колегиума на комисията и ни докладваме на комисаря осигуряваме научни, научна информация от академии и дружества, съществуващи органи на Европейския съюз, на съвместния изследователски център и по-широката изследователска общност. Идеята е да използваме всички научни данни, и да предоставяме консултации във всички дисциплини, в това число да, да предоставяме и холистичен научен поглед по а, всяка а, материя. Тук са членовете на групата на високоравнично научните съветници, комисаря, Е, Седрик Вилани е френски математик, е, изтъкнат е, френски математик Елвина Фортунато е също така много добре е позната в своята страна Португалия. Ров Хоер наскоро беше директор на СЕРН. Пърл Декстра е датчанка, Осянтен Океанош Бойницки е молекулярен биолог от Полша. Джулия Слинго е главният учен в областта на метеорологията и аз самият като председател работя в областта на а, храненето. Както виждате, групата е, обхваща широк кръг научни области. Нашата амбиция е да можем е, да анализираме е, въпроси от различни области, така че да се предостави необходимата научна информация и данни. Задачите на този научен механизъм – и на групата на високо ниво е да осигуряват независими научни консултации е, на европейските законодатели в е, всяка област. Е, дейностите дейности могат да са дългосрочни, средносрочни и краткосрочни, в това число и в кризни ситуации, в които има остра потребност от консултации и съвети. Тази дейност не, би, не трябва да дублира научните съвети, предоставени от съществуващите специализирани организации и субекти, така че ние трябва да допълваме съществуваща дейност, но не да я дублираме. И като във всяка добра научна оценка, трябва да има оценка а, на стабилността и неоспоримостта на данните. Ние трябва да е, определим е, политическите въпроси, по които са необходими е, научни доказателства е, и е, това е всъщност основният е, принцип. Е, е, чрез е, научни съвети е, да помагаме е, създаването на политики в Европейския съюз. Да засилим синергията е, с други структури в областта на научни, научните консултации. Особено важно е именно по този начин да се постигне и промяната в научните структури, в работата на научните е, е, консултативни органи в Европейския съюз, е, в академичните общества, които би трябвало да се свързват и да работят в тясно сътрудничество на европейско равнище за да предоставят научни консултации в полза на политиците. Много държави членки, включително и моята, научните академии, академичните общества не участват много активно в политическия дебат и в процеса на взимане на политически решения. Мисля, че с създаването на, на механизма сам а, ние а, стимулираме а, европейските академии и а, научните общества а, за по активно участие в предоставянето на а, е, научни а, е, основания и а, е, данни, факти, а, доказателства в полза на една или друга политика. И така, много важно е да, механизмът за предоставяне на научни съвети и становища трябва да бъде механиз, независим. Това е много важен принцип. Но също времено ние желаем да споделяме нашите научни становища и да работим в условията на прозрачност. Доказателство за това е и нашата веб страница, на която е описано всичко, което вършим, както и също времено на тази страница публикуваме и резултатите от нашите изследвания. А сега ще е, поговоря и за е, темите и политиките, с които сме се занимавали. Две са основните теми. Киберсигурността. Аз няма да говоря много за киберсигурността в вашата комисия, тъй като вие имате друг ресор. Но допускам, че втората тема, с която сме се занимавали по-интензивно, която е свързана с горивата е, и на... ще бъде по-интересна за вас и също време аз ще поговоря по темата, просто за да иллюстрирам начина по който работим. Е, темата бе свързана естествено не само с потреблението на горива, но и с е, емисиите и при лабораторните изследвания, при лабораторните тестове и е, тестовете при производителя. Комисаря Каниете е, ни е, помоли да определим съвместно обхвата на това изследване и на нашето научно становище. И в диалог с комисаря ние се споразумяхме, че можем да поемем тази задача и да е, изготвим становище. И така, е, в е, така наречения документ за обхвата, ние очертаваме именно обхвата на е, нашата е, дейност, на нашите проучвания. като изричната молба на комисаря бе да се спрем най-вече на реалните емисии при автомобилите, при лекотоварните автомобили да установим на какво се дължи разликата с данните от производителя във връзка с емисиите за определени типове и марки автомобили и да определим е, е, научната основа е, за Европа, за света във връзка с реалните емисии на въглероден диоксид и да се опитаме да потърсим и да раз, очертаем и евентуални така, заместители на процедурите, които до този момент очевидно не успяваха да преодолеят е, различията между различните е, данни за емисиите на автомобилите, е, които междувременно вече са ясни за всички нас. И така, на базата на въпросите, които формулирахме ние през февруари, е, е, взехме решението, е, а през октомври вече публикувахме и е, първите резултати от нашата работа. Е, проведохме естествено първо е, много проучвания на базата на литературни източници GIC е, е, изпра е, всъщност ни помогна изключително много да проучим литературата по тези въпроси. Идентифицирахме на базата на проучванията как стоят нещата в глобален аспект. Като потърсихме най-надежните е, научни е, източници и е, поканихме и експертите на семинар в Лисабон. Работихме много конструктивно. Виждате колко интензивно са провеждани е, отделните семинари и етапи. Но освен това се обърнахме през септември към заинтересованите страни, към различни е, обединения, научни общества, академии, с молба да споделят с нас свои, е, резултатите от своите е, научни становища и проучвания. И както е обичайно във връзка с научните становища и оценката да се обобщят резултатите. Именно присъединяването на различни научни организации, научни академии, общества и така нататък бе много съществен за работата, която извършихме в рамката на нашия механизъм за научни становища. Така постигнахме мултидисциплинарния научен подход, който е необходим при работата по такива комплексни проблеми. Надявам се, че по този начин иллюстрирах е, е, метода на работа в е, рамките на нашата група. Важно е не само да се изготви становището, но и това становище да се съпровожда и от е, необходимите пояснения, така че изготвяме винаги и е, обяснителна записка, е, така да се каже. Предлагаме едни е, по- е, подробни обяснения към становището, което сме изготвили, което е от полза и за председателя, е, и за всички членове на колегиума на комисията. Позволете ми с тези думи да приключа с презентацията и да заявя още сега, че ще се радвам на вашите въпроси. Благодаря ви. Няма колеги, които да са заявили желание да вземат думата. Няма въпроси. Госпожа Гърлинг. Благодаря Искам да задам въпрос за връзките ви с парламента. Как си ги представяте? Разглеждат ли въпроси, които разглеждаме ние, предоставяйки информация на комисията? Къде виждате ролята на Европейския парламент? Предвидена ли е ваша роля да консултирате Европейския парламент? Благодаря ви. Не, не пряко. Но очевидно е, че становищата ни и останалите неща, които са резултат от механизма за научни становища, отчитат дебатите в Европейския парламент и решенията, които се вземат там. Надявам се, че вие ще можете да допринесете за политическите дебати и за решенията, които се вземат в Европейския парламент. Ние сме имали обмен на, на мнение с а, а, комисията 100 на Европейския парламент. А, ние искаме да сме запознати с политическите разисквания, които се водят в сфери, по които работим, за да изготвим цялостни научни становища. Така че това, което ние правим, искаме да е максимално конструктивно и полезно в процеса на вземане на политически решения. Председателят, благодаря ви. Госпожа Гростет, вие зависите от Европейската комисия, това го заявихте ясно. Това означава, че ние лично не можем да поискаме от вас научно становище. Например, работихме по въпроса на вещества, които засягат интегрираната система. И в тази област ние искаме да получим най-добре обоснованото становище, като можете ли по подобен въпрос да ни предоставите независимо становище на тема като тази, която споменах. Господин Вегнер за отговор. Благодаря ви много. Доколкото аз разбирам начина ни на работа, ние или реагираме на искания от Европейската комисия, или си възлагаме сами дадена задача. И именно когато сами си възлагаме дадена задача, имаме възможност да обхванем въпроси, които считаме, че са важни и по които можем да предоставим съществена научна информация. Що се отнася до веществата, засягащи ендокринната система, аз съм запозната с работата, която се осъществява в тази сфера. Аз лично не зная дали бихме могли да добавим нещо допълнително но наред с други въпроси, които обсъждаме, обмисляме, е, ние обръщаме внимание и на този въпрос. Освен това, в диалог с академиите, ние ги приканваме да предложат теми, по които могат да работят. В моята презентация аз се спрях на този въпрос. Например, 4, 5 до 6 основни въпроса годишно можем да разискваме. Има много повече въпроси, които изискват допълнителна работа, за да може да се направят оценки от научна гледна точка. И така ние искаме да имаме такъв структуриран диалог с научните академии в Европа, така ще имаме повече възможности да участваме в процеса на подпомагане на вземането на решения в Европейския съюз. Благодаря ви много. Няма други желаящи. Благодаря ви отново, господин председател, за представенето ви. Сега искам да преминем към следващата точка от дневния ред, точка 23. Става дума за резолюция за трансмазнините. Някои от съвносителите не са в залата но госпожа Сомер е тук, така че й давам веднага думата. Ja, vielen Dank. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, jetzt sofort dran zu. Да, благодаря. Е, благодаря ви е, много. Е, мило това, че ми давате думата и то веднага. Жалко, че много хора отсъстват. Очевидно има други ангажименти точно в момента, в който трябва да се занимаем с темата. Но първо, е, чудесно е това, че успяхме да постигнем съгласие и да се обединим около общия текст е, във връзка с е, трансмазнините в хранителните продукти. Радвам се, че комисията представи един доклад още през декември а той трябваше да излезе през декември 2014 година. Съвсем ясно става дума, става е, от доклада, че трансмазнините в хранителните продукти са един от основните причинители на сърдечно-съдови заболявания и най-вече коронарната болест на сърцето. На всяка цена трансмазнините трябва да са е, съставна част от е, обозначенията е, на хранителните продукти върху етикета и до момента, в който въведохме това задължение, ние всъщност много малко знаехме за тия трансмазнини. В един миг обаче вече имаше достатъчно тревожни данни, така че трябваше да се въведат и съответните пределно допустими е, стойности за съдържание в хранителни продукти. Съдържанието на трансмазнините е, в хранителните продукти бе ограничено. Е, на равнище Европейски съюз. Съвсем ясно е, е причинно-следствената връзка между трансмазнини и някои заболявания и е, същевременно е, има и нещо положително. При някои групи население има намаление, при някои продукти има намаление на това съдържание, но при други все още е много високо. Комисията предлага различни варианти. Смята, че поставянето на едни съвсем така стриктни и пределно допустими стойности е в крайна сметка най-доброто средство за ограничаване на съдържанието на трансмазнини в храната. Някои колеги поддържат това виждане една трета а, от нашите граждани в Европейския съюз а, разбират какво става, а, за какво става дума, когато се прочитат или чуят трансмазнини. А, другите две трети всъщност не са информирани, така че а, м, при всички положения някакви пределно допустими стойности, гранични стойности е добре да се въведат, но ние би трябвало и да а, положим усилия за добрата информираност. Ние сме подготвили и така, текста за въпрос към комисията. Текст, който ще отправим като въпроси към съвета, за да разберем дали и съветът е на наша страна. Тук засягаме въпроса и за промишлеността, и за последствията върху, въздействието върху здравето, както и за осъществимостта на част от мерките, за които мислим. Има колеги, които смятат, че не е необходимо сега да провеждаме нова оценка на въздействието, но аз лично ще, въведа, ще внеса едно изменение е, с което ще поискам нова оценка на въздействието. Много важно е, е да се изясни как е, всъщност при производството стоят нещата с трансмазнините. Когато пържа картофи, В зависимост от мазнината и от използването на, на, на мазнината могат да се образуват допълнителни трансмазнини. Същевременно при опаковането на пресни продукти е невъзможно да включиш трансмазнини, но има много случаи, в които пресните продукти не са и опаковани. Те се предлагат, така да се каже, директно от търговеца на на потребителя, след това започва процеса на приготвяне на храната и начина по който се използва мазнината е много съществен така че е, текста е формулиран е, и е, по съответния начин, за да стане ясно какво имаме предвид. Е, много важно е, естествено, да мислим за е, е, всички аспекти има е, изброяване на заболяванията, е, е, но сме се ограничили само върху тези, които а, м, действително са научно доказани а, като а, свързани с а, съдържанието на трансмазнини, т.е. причинно-следствената връзка вече е безспорна. Има и други, при които все още няма ясни а, е, научни доказателства. Как точно ще се а, е, а, е, включат с трансмазнините в означенията, при етикетирането, естествените трансмазнини според някои не би трябвало да се е, е, посочват, макар че и там е, би било полезно да се въведат някакви гранични стойности. В Европейския съюз се яде много месо и тогава естествено нараства и съдържанието на а, трансмазнини, а, е, в зависимост от приготвянето на месото. А, е, естествено, съдържанието е различно, но има и а, допълнително добавени трансмазнини при консумацията на месо, така че е, населението би трябвало да бъде информирано много добре за това къде се съдържат трансмазнините, какво представляват трансмазнините, как се образуват допълнително трансмазнините. поради въвеждането на така ограничения на пределно допустими стойности. Има една така тенденция, която се очертава в момента, с наситените е, е, трансмасни да се заместят е, другите, които уж е, са по-вредни. Това също е опасен вариант, тъй като не можем да изключим вредно въздействие и при наситените, и при ненаситените. също време трябва да знаем, че ако въведем много високи пределни, т.е. много стрикни пределно допустими стойности, ще се прибегне към альтернативата, това е палмово масло също време. Благодаря ви. Това беше госпожа Зомер от групата на НП. Следващия оратор. Да, благодаря, господин председател. Замествам нашия докладчик в сянка, но замествам я с удоволствие, тъй като нашите виждания по отношение на трансмазнините са много близки висок е риск е, за е, сърдечно-съдовите заболявания. Е, резолюцията би трябвало да въведе задължителни пределно допустими стойности за преработените нителни продукти чрез въвеждането на тези пределно допустими стойности, както това се доказва от редица научни изследвания, може да се намали съдържанието на трансмазнини в организма, приема на трансмазнини от хората. Госпожа Замер спомена вече е, е, необходимостта от въвеждане на такива стойности. Трябва да имаме предвид, че обикновено в бисквити, в различни готови продукти от типа на царевични, оризови, пуканки и други производни, от тях се съдържат трансмазнини. Не е случайно това, че е, една голяма част от населението е с е, високи стойности на холестерол, е, което, което се отразява на цялостното здравословно състояние, но е, наред с определенето на стриктни ограничения за съдържанието на трансмазнаните, е, трябва да информираме много подробно и достъпно хората за опасността от трансмазнините. Хармонизираните мерки на равнище Европейски съюз – ще ни помогне в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Призоваваме комисията да приложи основните заключения от собствения си доклад на практика и да въведе много по-стрикни ограничения за хранително-вкусовата промишленост по отношение на граничните стойности трябва да помислим и за практиката на някои други държави, която също би могла да бъде възприета. Давам думата на Фредерик Рис за групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Проекта за резолюция който е пред нас, беше представен от 8 политически групи, т.е. от всички политически групи в парламента. Това показва, че има обща воля на Европейския парламент да се намали използването на тези трансмазнини. Госпожа Зомер каза, че за пръв път не за пръв път обсъждаме този въпрос. Отдавна този въпрос е на нашето внимание тези трансмазнини водят до доста заболявания, доста патологии, патологии и трябва се посочи това в преембюла в точка Ж се изброяват редица заболявания, но там не фигурира затластяването. Мисля, че това е голям пропуск. Вече съм била тревога, че от десетина години работя по Зелената книга за затластяването. Имаше множество дебати по въпроса на 10 март в тази парламентарна комисия за последен път обсъждахме този въпрос. Нещата се развиват, но не толкова бързо и то не е достатъчно съгласувано и хармонизирано на европейско равнище. Това са заболявания, които са сериозно предизвикателство. Имам предвид и затластяването. Особено силно засегнати са младите, подрастващите, тъй като те консумират множество храни, бързи храни, промишлено произведени сладкиши, бисквити и прочие. Трябва да се изисква спазването на пределно допустимите стойности във всички държави членки. Мога да спомена Литва, Австрия, Унгария, които работят в тази посока. Тази сутрин я слушахме министърът на здравеопазването на Словакия. Той отбеляза, че иска да се подобрят националните практики при реформулирането на продуктите. Добре е, че има национални практики, но това не е достатъчно. По-добре, ако тези действия се правят съгласувано, хармонизирано на европейско ниво. В точка 6 мисля, че посочваме това. Нещо друго положително в нашия текст, че отваряме вратата на задължителното етикетиране за пределно допустимите стойности, така както е посочено в доклада на Европейската комисия декември. Също да се спазва лимита, посочен в параграф 9. Там се казва, че задължителният лимит за присъствието, присъствието на тези мазнини е определен там. В седми параграф ние не бихме искали да обременяваме прекомерно потребителите с множество информация, която да се записва с, на етикетите. Затова аз съм по-скоро за един упростен модел на етикетиране чрез използването на цветни кодове. Аз казах е, и преди, че все повече представители на индустрията участват е, в тази е, битка. Големите хранително-вкусови предприятия поемат е, доброволно ангажимент за постепенно примахване на тези трансмазнини в продуктите, които предлагат. Бих искал това да бъде прецизирано също. Благодаря, госпожа, госпожа Рис. Сега давам думата на госпожа Бойлън от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Много от колегите вече споменаха, че тези трансмазени убиват. Те са свързани с множество заболявания, и са един от големите проблеми, че те присъстват в ежедневната ни диета. Десети хиляди души ежегодно умират в Ирландия от сърдечно-съдови заболявания. За това искаме да се намали използването на тези трансмазнини, които се влагат в по-ефтините храни. Съединените щати Въпреки, че ги критикуваме доста често, те са доста пред нас, що се отнася до законодателството. И е поставен срок за премахването някои от трансмазнините до две години от продуктите. Има някои добри индикации за бъдещи действия. Посочва се, че трябва да има законно установена пределна стойност, която да е допустима за влагане в продуктите. Това е най-добрата мярка за защита на потребителите. Що се отнася до а, отбелязването в етикетите на присъствието на трансмазнини, аз съм против, защото това прекалено от, отежнява информацията Всъщност е, трябва да се има предвид, е, че тези трансмазнини изобщо нямат място в е, храните, предназначени за хуманна консумация. Необходимо е да се излезе с законодателно предложение, не само с този доклад. Трябва да бъдат определени пределните стойности за трансмазнините. Ние обаче забелязваме, че се прилага една тактика на протакането. Ние а, знаем, че не е невъзможно, защото някои производители го правят доброволно. Ние искаме Европейската комисия да постави на първо място здравето на хората и да излезе с законодателно предложение. Благодаря, госпожо Бойлан. Давам думата на госпожа Дорнано. Благодаря. Искам да напомня, че в доклада за трансмазнините Европейската комисия подчерта необходимостта да се, възпиди, да се възпитат правилни хранителни навици сред младите и лицата с скромни доходи. Сегашната резолюция препоръчва европейски лимит за трансмазнини в храните. Става дума за по-скоро ефективни мерки. Единият пазар забранява количествени и качествени ограничения на движението на тези стоки. Затова Европейския съюз трябва да, опред... да приеме ограничения вместо държавите. При приемането на национални мерки от една страна ще доведе до а, вреда за сектора, който ще пострада от, от чуждестранни предприятия. Необходимо е обаче да се намалят, да се намали броя на сърдечно-съдовите заболявания, които са основните виновници за смъртните случаи в Европейския съюз. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря. Преди 4 месеца Европейската комисия представи документ за трансмазнините. В този доклад се предоставя информация за присъствието на трансмазнините в храните. Там се представя връзката между консумацията на трансмазнини и заболявания. Правният лимит за индустриално произведени трансмазнини би била най-ефективната мярка в интерес на общественото здраве. В заключенията си докладът посочва, че има нужда от допълнителни изследвания. Комисията ще извърши оценка на въздействието, в това число публична консултация, за да се вземе информирано политическо решение. Комисията се радва, че има подкрепа във всички партии а, за идеята да се предприемат бързи мерки. Мога да потвърдя, че отбелязахме всички притеснения, свързани с трансмазнините. Искам да ви уверя, че комисарят Кайтис – проявява не по-малка загриженост, но да не забравяме също така, че вашата комисия държи и на добро регулиране, т.е. разработване на политика, основано на емпирични данни. Имаме нужда от данни, за да сме сигурни, че предприемаме най-добрите решения. Докладът, ще, докладът определя аспектите. Те бяха представени по време на дискусията. Тук ще спомена да се предвиди да се предвидят мерки, така че инициативите за трансмазните да не повлияят върху цените на хранителните стоки. Второ, какви съществуващи альтернативи могат да заместят хидрогенизираните растителни мазнини. И дали използването на тези альтернативи като памовото мазло може да има отрицателно въздействие. И има още един проблем, а именно, че инициативите за трансмазнините могат да бъдат а, приложени на практика и каква е методологията, за да се определи количеството трансмазни в храните. Някои от вас са останали с впечатлението, че не вървим достатъчно бързо, но искам да кажа, че не е така. Върши се голям обем подготвителна дейност през последните месеци. Резултатите от тази дейност ще станат ясни наскоро, когато ще представим оценката на въздействието за трансмазнините. Надявам се, това ще е през следващите седмици. Документът е подготвен от Генерална дирекция Санти. Сега се обсъжда други служби на комисията. Всъщност това ще бъде предварителен вариант на истинската оценка на въздействието. Там ще се опишат проблемите, заинтересованите лица, целите, които искаме да постигнем и анализ на спазването на принципите на субсидиарност, евентуални политически варианти и анализ на очакваното им въздействие. Също така и описание на потребностите ни като данни и стратегията за консултация. Това няма да бъде повторение на доклада на комисията възоснова на данните, които съберем и анализът, който ще направим, ще служат като основа. Сега да ви представя графика. Първоначалната оценка на въздействието ще се публикува на сайта на комисията и ще бъде предоставен срок, в който заинтересованите лица могат да дадат своето мнение. Става дума за 4 седмици. Смятаме да обявим също така и а, търка за извършване на проучване. То ще, това ще отнеме 6 месеца. През следващите месеци ще има допълнителни консултации, в това число публична консултация, за 12, която ще продължи 12 седмици. Възоснова на тази информация оценката на въздействието ще бъде представена на регулаторния съвет в началото на 2017 година. Борда. След като се валидира оценката на въздействието и ако се потвърди, че има нужда от мерки на европейско ниво, можем да очакваме по-нататъчно действие. Всичко ще зависи от типа правен инструмент, който ще се предложи. Ако спазваме обичайн, обикновената законодателна процедура, тя предполага по-дълги срокове. това ще бъде отчетено в оценката на въздействието. Някои от вас посочиха, че колкото по-бързо действаме, толкова по-големи ще бъдат ползите. Благодаря. Това е информацията, която мога да предоставя. Благодаря. Euh, Сега е информация за тази резолюция, измененията трябва да се внесат до 1 септември на до 12 часа на обяд. В Комисията по околна среда ще се гласува на 29 септември. Пленарна зала ще гласуваме втората сесия на октомври. Следваща точка в дневния ред. Точка разни. Няма нищо. Само ще обявя, че Следващото заседание 1 септември от 9 до 12 часа и, и половина. Благодаря, приятна вакансия. Възстановете силите си, за да можем да продължим така, както приключихме. Благодаря. Приятна почивка.